all right. Okay. Uh, well, colleagues, we will start in 30 seconds. Please. Колеги, ще започнем след 30 секунди. Ако обичате, заемете местата си. Otwieram posiedzenie. E, Обявявам заседанието за открито. Двама колеги пожелаха да се изкажат по предурни въпроси по 235. Благодаря, господин председател. В началото на тази сесия отговорихте на въпрос на колегата Йорге Архфликт от Австрия за а, последиците от е, Лисабонския договор за съвместната за съвместни решения. Аз съм съгласен. Вие казахте, че това отговор... ще бъде в зависимост от съвета. Аз съм съгласен, че колегите трябва да вземат местата си. Но ви призовавам към е, доклада на колегата от миналата седмица те да бъдат назначени в момента, в който техният е, избор бъде потвърден от държавите членки, а ние да потвърдим техния членка, тяхното а, положение като наблюдатели. Моля да се процедира по най-бърз начин. След Ин, инак ще трябва тези колеги да изчакват месеци наред преди да започнат работа. Много от тях са готови да започнат да работят веднага. Благодаря, както и друг път съм посочвал. Когато попитах какво е решението на Европейския съвет, комитет, комисията по външни работи също трябва да а, се произнесе, да първо да проучи въпроса и за сега няма окончателно решение за броя нови места в Европейския парламент и разпределението им по държави членки. Няма такова решение. Знам, че е, решението е за Европейския парламент, е, но то още не е произнесено, така че е трудно да се каже е, на кого да се даде статут на наблюдател и от кои държави да бъдат тези лица. А, аз съм а, взел много при сърце този въпрос и го обмислям. Благодаря. Госпожа Хаоси също искаше думата. Дами и господа, аз съм съгласна, че е трудно да се вземе решение по този въпрос. Не е невъзможно обаче. И искам от името на моята политическа група искам да кажа, че не е възможно, не е приемливо наблюдатели да са в същото време и депутати от националните парламенти. Ние смятаме, че наблюдателите трябва да дойдат тук и да прекратят своите национални мандати. Uh, thank you very much. Благодаря ви. Отново по-процедурен въпрос, господин Орди. Благодаря ви, господин председател. Член 110. Ние трябва да разгледаме равносметката на шведското председателството. Ще слушаме министър-председателя, който управлява по много добър начин, но времено бих искал да, при... да привлеча вниманието на председателя на комисията по член 15.6, който се казва, че председателя на Европейския съвет трябва да представи доклад на, след, след всеки съвет. Доколкото разбирам, господин Ван Ромпой няма да е тук. Съжалявам за това, защото той е избран от 1 декември 2009 година. Той е, развива широка дипломатическа дейност, но мисля, че първото нещо, което трябваше да направи е да дойде тук, да се представи на Европейския парламент и той трябваше да дойде да ни, пред... да ни представи е, заключенията на съвет от 11 и 12 декември. Е, Благодаря ви. Ще обясна. Постигнахме споразумение между председателя, между председателя на Европейския съвет господин Ван Ромпъй. И настоящото председателство в лицето на министър-председателя Райнфелд на по силата на това споразумение последният месец е, делата ще се, ще се водат по старите правила, т.е. министър-председателя ще е, председателства, а господин Ван Рампой ще поеми своите функции от 1 януари 2010 година. Дами и господа, позволете ми да приветствам. Не, не, в крайна сметка не е, държавните глави ще решават какво се съдържа в договорите, които са ратифицирани от народите. Ще ви обясна още веднъж, може и по-подробно. Това е част от решение на парламента. Ние, реш... Ние решаваме кого да поканеме, кого да кооптираме дали е председателя на съвета или е, председателя на е, настоящото председателство. Така че ние решаваме кого да поканиме ще продължиме да работиме в рамките на междуинституционалното си сътрудничество и да решаваме кого да, е, да каниме. Така че ние сме обсъдили тези въпроси с комисията и председателството. Сега не можем да променим нещата. Трябва да има баланс между председателството, председателя на Европейския съвет и господин Ван Тромпой и знаете, знаете, че председателството ще продължи да бъде ротационно, а председателя на съвета е постоянен. И трябва да поддържаме този баланс. Баланс трябва да бъдем непрекъснато в контакт с а, ротационното председателство. Ние решаваме кого да поканим Разбира се, ще разговаряме с, съвета по този въпрос, но, скъпи колеги, сега е прекалено рано, за да предприемеме нови действия. Сега господин Райнфелт е сред нас той ще представи 6-месечната равносметка на шведското председателство. Господин Рампой не е участвал в работата на това председателство, тъй като той бе е, избран преди няколко седмици. Така, сега има ли, постигнахме ли съгласие? Добре. Така че искам да приветствам министър-председателя Рейнфелд който бе с нас в продължение на 6-месечното председателство, което ще